в Европейския парламент от 1 декември, т.е. от няколко дни, има 18 допълнителни членове. Имаме 18 нови колеги от България, Испания, Франция, Холандия и така нататък. Сега искам да ви прочета имената на всъщност 17-те нови члена. Холандският член ще дойде, ще се присъедини към нас малко по-късно. Сега ще се опитам достатъчно ясно да прочета имената. Like Моля, приятели, нови членове на Европейския парламент, станете на крака. Светослав Христов Марионов от България, Винсент Мигуел Гарсия Рамон от Испания,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 от Латвия Карли Шадурскис. От Малта Йозеф Кушиери. От Австрия Евалд Штадлер и Йозеф Вайденхолцер. От Полша Аркадио Штомаш Братковски.